Заключението ни по тази глава е, че не е етично е, и е, това го прави съмнително, но не това са съображенията, по които са, споменаваме този случай, а, защото няма прозрачност при финансирането от публични източници и а, постъпления от бюджета. Е, възможни приходи до 9 милиона евро, които са събрани от мигрантите, не са били е, представени по прозрачен начин от комисията или гръцките органи в е, документацията, която ни бе представена. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. Преди да дам думата на комисаря, бих искал да направя още една бележка. Вие сте всъщност най-така е, желание, най-търсения е, човек. Много трудно беше да намерим е, пролука в програмата ви но за нас винаги така сте били, към нас сте бил отзивчив. Е, имам въпрос е, във връзка с е, въпросника. Би трябвало на 18 януари в 17 часа да получим, но дойде всъщност в събота чак. Пристигна в събота, което е малко късно за нас. Знаете, в понеделник е ден за пътуване. Нямахме достатъчно време да се запознаем. Затова сега все пак в събота и неделя депутатите могат, имат право и на почивка и имат други занимания, освен да четат въпросници. И така, с тази забележка ви давам думата. Thank you, Madam Chair. Um, good morning. Um. Добро утро, госпожо председател. Добро утро на всички. Най-напред Искам да реагирам на казаното. За съжаление, през ноември аз трябваше да представлявам комисията във Варшава. Съгласен съм с вас, че аз съм най-търсеният комисар в цяла Европа. Понякога това ме затруднява, но ви благодаря за разбирането. Винаги съм на ваше разположение. За мен това е дълг, но и удоволствие. Уважаеми колеги, госпожи и господа депутати, членове на Комисията по бюджетен контрол, членове на Сметната палата, за мен е удоволствие, че съм пак пред вашата комисия, за да говоря за финансовата година 2016. Повярвайте ми, това беше най-трудната година от моя мандат по известни на вас причини. Най-напред искам да благодаря на докладчика за, от Сметната палата господин Вионис за задълбочения анализ и представянето на разходите както в областта на миграцията, така и на вътрешните работи. Основни постижения 2016 година, както казах, беше особено трудна година за миграцията и сигурността. Бяхме изправени пред огромни трудности. Нека ви напомня, че една година преди това – Европейския съюз беше изненадан от това, което се случи в районите до нас и 2016 година беше трудна година поради големия брой терористични актове. Комисията продължи да действа на всички фронтове, за да отговори на тези належащи кризи. В областта на миграцията ние продължаваме да даваме непосредствени решения на възникващите предизвикателства. Нашият приоритет също така е постепенно да се откажем от а, стихийните мерки и да преминем към управление на миграцията. Първо, усилията ни бяха насочени първо към спасяване на човешки живот, разпределение на хора, имащи нужда от закрила в Гърция и Италия, връщане на мигрантите, които нямат право да останат в Европейския съюз, укрепване на защитата на външните граници и разширяване на презаселването и законната миграция. Въпреки, че бяхме изправени пред огромни трудности, постигнахме успех във всички дейности. Ще ви дам само някои примери. През 2016 година 9658 души бяха преместени от Гърция и Италия. Поради непрекъснатите ни усилия цифрата стигна до 33 140. Това означава 90% от всички подали молба за закрила, които отговарят на изискванията за такава има положителна тенденция в областта на презаселването. След началото на системата за пренаселване 27 000 души бяха презаселени, в това число и декларацията Европейския съюз Турция. Също така получихме 39 ангажимента по новия план на комисията за поне 50 хиляди презаселени до 2019 година. Във всички тези случаи предложихме да пригодим законодателството към тази цел. Също така положихме огромни усилия да координираме дейностите на държавите членки. Освен това, ние дадахме подкреп група за разширяване на подхода гореща точка изпълнение на системите за преразпределение. Сега по друга тема в областта на сигурността. Продължихме да се борим срещу тероризма, радикализацията, организираната престъпност, трафика на хора и киберпрестъпност. Генерална дирекция вътрешни работи управлява бюджет, който се увеличи от 1,7 милиарда до 2,3 милиарда през 2016 година, т.е. 90% увеличение. Освояването на наличните средства се увеличи значително в няколко области на политиката. Сега, по констатациите на Сметната палата. На този фон се радвам, че Европейската сметна палата установи, че управлението на средства на Генерална дирекция вътрешни работи като цяло удовлетворително. Аудиторите посочват някои слабости, като плащанията по общото споделеното управление на миграционния фонд и фонда за вътрешна сигурност. Но от тогава насам бяха постигнати значителни е, стъпки, например, е, плащанията през 2017 година се увеличиха три пъти в сравнение с 2016 година. Освен това, е, сумите за поети ангажименти, за които са сключени договори на ниво държави членки, според отчетите за 2016 година достигнаха 36% за МИФ и 47% за АСФ. Що се отнася до констатациите на Сметната палата за е, Експо стодита, е, декларацията за съответствие на комисията се основава на одита на националните системи за управление и контрол и одита на индивидуални проекти през целия програмен период. Тези одити са възможност за държавите са възможност за държавите членки, за да предприемат корективни мерки а, е, при недостатъци в системата и комисията да, на, да декларира, че направените разходи са законосообразни и редовни. Комисията прие системи за вътрешен контрол въз основата на международна практика. Стандартите за вътрешен контрол отчитат наблюденията на Сметната палата през 2015 година, т.е. процедурата за освобождаване на отговорност и препоръките на вътрешната одитна служба на комисията. През 2016 година Генерална дирекция Холм започна да изпълнява нова рамка за изпълнение въз основа на конкретни цели е индикатори за въздействието в областта на миграцията и сигурността. В областта на миграцията индикаторите говорят за безспорен напредък, спасяване на живот на хората в морето, защита за беженците и управление на миграционните потоци. Това се потвърждава и от специалния доклад на Сметната плата за горещите точки. Там се потвърждава добавената стойност на този подход. Повече от 261 000 мигранти постигнаха в тези горещи точки от 1 януари 2016 година до, 2000, до декември 2017. Подхода гореща точка и им даде възможност да получат медицинска помощ, да бъдат идентифицирани, да им се снемат пръстови отпечатъци, да бъдат регистрирани, информирани за правата им. Само само на едно място. Те биват насочвани към съответната процедура, което дава възможност за по-бързо решаване на казуса им. В областта на сигурността индикаторите говорят за напредък към постигане на основните приоритети. Борба срещу тероризма, радикализация, организирана престъпност, трафик на хора – и киберпрестъпност. Например, Генерална дирекция ХОМ продължава да отправя препоръки към държавите членки за използването на Шенгенската информационна система. Резултатите са много добри и броят на сигналите стигна до 78 милиарда през септември 2016 година. Броят на влизанията в системата от компетентните власти се увеличи от 2,9 милиарда пъти през 2015 година до 3,9 милиарда пъти през 2016 година броят на влизанията в предупрежденията са се увеличили с 30% за същия период. Също така използването на механизма за обмен на информация на Европол Сиена отбеляза значителен растеж 876 хиляди съобщения бяха разменени. Следващите стъпки. Какви са плановете на комисията за в бъдеще? предприемане на необходимите стъпки в областта на миграцията и сигурността. През декември 2017 година комисията направи преглед по дневния ред за убежището и идентифицира областите, в които има нужда допълнителен напредък. Представихме съобщение за пътя напред по вътрешните и външни измерения на миграционната политика. Комисията съответно ще продължи да работи през 2018 година за осигуряване на оставащите елементи от дневния ред за миграцията като се приеме цялостна рамка за в бъдещето, основана на солидарност и отговорност. Съюзът на сигурността ще остане един от основните ни приоритети през 2018 година, като се засилва достъпа на правоохранителните органи до информационната система премахване на терористичното съдържание онлайн, подпомагане на държавите в борбата срещу радикализацията и изпълнението на плана за действие за защита на обществените пространства. Драги колеги, благодаря за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Благодаря, господин комисар. Думата има докладчика. Благодаря, госпожо председател най-сърдечно благодаря на Сметната палата, на господин Итала, за доклада им, който е наистина основа за освобождаване на отговорност, от отговорност за бюджета за 16-та на комисията. Благодаря и на комисаря Аврамополос за е, устни и писмен отговор на въпросника. Наистина 43 въпроса, писмени въпроса бяха поставени и той отговори изчерпателно. Сега вече на стопката е в нашето поле, трябва да видим как ще реагираме. В началото на 18-та година сме е, е, използвам повода да пожелая щастие, успех и добра съвместна работа на всички но все още сме на 2016. 2016 след, като, след 15-та всъщност бе маркирана от силна иммиграционни потоци и натиск по външните граници на Европейския съюз и сумите, които бяха заделени от Генерална дирекция Home, вътрешни работи, бяха подложени на така особен натиск, както спомена господин Аврамополос. Плащанията в 2016 по тема миграция и е, сигурност бяха 1,6 милиарда евро – но политическия въпрос, политическите въпроси, които са свързани с това, са все по-сложни. Въпросът за управление на миграционните потоци, външните граници, интеграцията на, на прииждащите е, мигранти е, са много важни и са на много преден план в нашите, на нашето внимание. Е, тук, разбира се, трябва да се спазва и принципа на солидарност, който е, трябва да който обаче е, на практика не се е, прилага особено е, добре, особено по теми като миграция, интегриране на бежанци и така нататък. Държавите членки на Европейския съюз са разделени в това отношение. Е, решения, които се е, вземат в съвета, не биват изпълнявани от редица държави членки. Е, така в, по много въпроси има политически напрежение и спорва между държавите членки и в резултат на това важни мерки всъщност не се е, предприемат. По въпроса за прозрачността, в годишния си доклад е, е, Сметната палата казва, че един от важните въпроси са финансовите средства за е, миграцията. Е, Вярно е, че е, не са предвидени в европейския бюджет е, отделни средства, за това отделно перо за е, тази цел, но липсващите допълнителни средства, недост... недостигащите допълнителни средства би трябвало да бъдат набавени от други източници, макар цялостната сума все още не е ясна, но а, Говоря за 2016 по въпроса за набиране, събиране на а, данъци в цялостния бюджет. А, 2014-2015 е, е, бе констатирано, че плащанията за обежища, е, миграция, интеграция и са, са пре, пре, превишени. За следващите години се очаква също значително завишаване. При управление на програмите е, убежище, е, миграция, интеграция и така нататък. Има забавене при изпълнението и в е, би трябвало държавите членки да наваксат в това отношение. Колкото до резултатите, няколко бележки за това. Е, изградените хотспот, горещи точки, е, функционират, е, но капацитета за Гърция и Италия е достигнат и минат. Голяма част от миграционните потоци и се поемат от тях. 2016 година настаняването на не, е, непридружени непълнолетни е, е по е, международните стандарти, е, но би трябвало, не функционират както трябва, не функционира е, или преместването в други държави членки или връщанията на, на мигранти Е, изправени сме пред е, следния въпрос. До, до каква степен обещаната помощ от държавите членки ще бъде предоставена и е, е, използвана по предназначение? Например, Белгийското правителство е организирало връщане в Судан, макар че е, там е, положението сигурността не е особено е, ясно би трябвало наистина да помислим каква е, какъв е смисъл на обща политика за миграцията на Европейския съюз, ако всяка държава членка решава за себе си коя държава е безопасна, коя не. И би трябвало наистина въпроса за държавите, сигурни държави, безопасни, да се решава на ниво Европейски съюз много от въпросите в въпросника са свързани с доверителните фондове. Тук се прави връзка с прозвението от Котоню и въпросът с помощта за развитие на държавите членки от Африка, Карибския регион и Тихоокеанския регион. Е, отговора на комисията в това отношение е дейности, функционирани по е, линия на Европейския съюз, доверителния фронт за Африка, са, хармони... са хармонизирани с съответните цели, а именно намаляване на бедността, но как ще се гарантира целесообразното използване на тези средства на място, е, така както е предвидено в е, годишните програми. По въпрос 13 искаме да знаем дали въвеждането на ключови показатели от страна на комисията е, е постигнало целта си. Комисията отговаря изчерпателно, но недостатъчно ясно за мен дали комисията ще представи такъв показател, се дефинира такъв показател на ниво Генерална дирекция вътрешни работи. Е, после всякаква форма на а, е, сексуално а, е, агресия срещу жени и непълнолетни деца, а, това е един от следващите си. Въпросът на 42 въпрос. Отговор е, че е, гръцките органи предоставят е, кораби за транспориране на мигранти е, и организират чартерни преходи, като предоставят и храна. Събират 60 евро билет за на лице. Комисията е, смята, е, твърди, че е, допълнителните средства за билети не са превишени и в крайна сметка господин комисар може би е добре да чуем оценка за изпълнението в, на задачите в областта миграция по линия на споразумението с Турция и до каква степен са постигнати целите на това споразумение. От мен толкова. Благодаря. Да, доста въпроси към вас. Господин комисар, имате думата. Сега ще трябва да докладвам подробно за всичко. Благодаря. Прав сте. Да подчертаете предизвикателството на 2016 но също така и общите политически приоритети. Интеграцията беше и остава една от нашите важни а, цели в миграционната политика. Същото въжи и за солидарността, а, в която трябва всички страни членки да се съгласят по общо законодателство. Както бе посочено, генерална дирекция Хон несъмнено има една от най-трудните задачи през 2016 година. Те управляваха бюджет от приблизително 3 милиарда и 200 милиона – шест е, също така децентрализирани звена, а също така е Европа за гражданите и Хоризонт 2000 е, Следващата година, 2017 година, бюджетът на за вътрешните работи ще бъде увеличен, за да отговори на по-големите нужди в резултат на миграционната криза а също така и заплахите за сигурността, които споменах. През 2018 ще има 2 милиарда и 200 милиона евро по трето раздел миграция, бежанци е, и е, въпроси на сигурността. Ние редовно оценяваме нуждата от по-нататъчни поправки. Въз основа е, на е, прилагането е, трябва да се каже, че положението се подобри, особено по отношение на плащанията мога да заявя, че разходите е, могат да се разглеждат като е, без грешки на национално равнище. Значи това има за резултат по-низко равнище на искания за плащане за всеки програмен период. Е, Генерална дирекция ХАО много внимателно следи а, а, през годините а, предвидените бюджетни кредити и исканията за тях, а също така изпълняването на стратегията. Генерална дирекция Home остава и за в бъдеще отговорният орган за плащанията, особено да се даде възможност на бенефициентите да изпълняват започнатите проекти. Генералната дирекция вече забеляза увеличаване на исканията от 2014 до 2015 година, внесени през февруари 2016 година, а също така и е, е разчетите, представени през 2017. За е, разходите е, по ИСФ се стигнаха до 340 милиона. Очакваме в бъдеще сметките, които ще бъдат представени през 2018, исканията ще бъдат за още по-големи суми. Беше споменато и пренаселването на горещите точки. А, горещите точки а, все още са а, пренаселени. Съгласно данни на гръцките власти има 13500 все още мигранти на а, островите. Затова а, се цели да се а, осигурят а, а, процедурите по обработването на мигрантите. Но а, проблемите, особено на остров Лесбус, са в значителна степен а, а, решени, като се създават а, допълнителни а, помещение за настаняване. Увеличава увеличава също така капацитетът е, за жилище отдаване под найем, а също така в е, Лесбос това въжи и за семействата на мигрантите. по отношение на защитата на жените и непридружаваните малолетни. сигурността и опазването на обществения ред в горещите точки е отговорност на гръцките власти. Е, ние работим съвместно с тях по този въпрос, за да се увеличи сигурността вътре в е, горещите точки. Финансирането на Агенцията за е, европейските граници и а, крайбрежната охрана. А, също а, а, получава необходимото финансиране. А, продължават усилията в подкрепа на гръцките власти, особено когато става дума за безопасността на жените и непридружаваните малолетни. В контекста на редовните срещи за координация между комисията, гръцките власти, и участващите агенции бяха предприяти няколко неотложни мерки, за да се създадат условия на безопасност за децата и да може те да бъдат насърчени да говорят за случаи на малтретиране, посегателства и така нататък. Някои от аспектите на изпълнението редовно са, са обект на редовен мониторинг. С това се въжи и за сигурността на непридържаваните малолетни. Чувствителна информация за правата на, на жертвите. Насърчава се те да бъдат да съобщават за, за посегателствата. Предприема се подготовка на служителите, които се обучават как ефективно да реагират на оплакването на деца, които се оплакват от посегателства. А също така осигурява им се безпрепятствен достъп до медицинско обслужване. Както значи, вие разбирате, има доста положителни неща. Отделни зони за непридружавани е, малолетни под надзора на полицията се създават, е, за да може да се гарантира по-голяма сигурност и безопасност на непридружаваните малолетни. Екипи за е, закрила на децата се разгръщат във всички горещи точки и е, са в процес на подготовка за изпълняване на своите задачи. Необходимо е, разбира се, и по-нататъчно усъвършенстване на законодателството. Е, позовахте се, господине, на Судан. Знаем, че географското положение на Судан – е много важен елемент в контекста на миграцията, която идва от Африка. Бих искал да бъда много ясен по този въпрос. Няма пряка финансова подкрепа от страна на Европейския съюз за правителството на Судан. Няма такава. Европейският съюз обаче подкрепя редица проекти, които да помогнат на суданците чрез агенции, международни организации, частни организации и неправителствени организации. Сътрудничеството във връзка с миграцията е само една част от нашите усилия в Судан. Европейският съюз е начало на усилията за осигуряване зачита на правата на човека и създаване на среда за изграждане на гражданско общество, което трябва да бъде важна част от политическата трансформация, политическото преобразяване на страната. Това обхваща нашата подкрепа за мирният процес в Судан, който се води от Африканския съюз, начало с Африканския съюз. Судан получава помощ от доверителният фонд на Европейския съюз. Около 100 милиона евро. А също така и нови средства, 60 милиона бяха осигурени, за да може да продължим да прилагаме балансирания си подход към проблемите на миграцията. Наред с това, Судан а, получава средства по а, доверителният фонд а, за извънредни ситуации за Африка. Сега по въпроса за връщането на мигрантите – решения за връщане се взимат от националните власти и те трябва да бъдат базирани на индивидуална оценка за всеки отделен случай. Принципът за да няма връщане без разглеждане на искането, така наречените non-refoulement, трябва да се спазва и се спазва. ние в никакъв случай, бюджетните органи в никакъв случай не се участват в разследване по какъвто и да е начин на тези въпроси. Колкото до информацията за чартерните полети. Знаете, че е, страните членки решиха в съответствие с националните си закони да организират подобни в всички случаи при опазване на достоинството на хората в съответствие с ценностите на Европейския съюз. В случая, за който, който споменавате, става дума за обществена поръчка, обявена от а, е, гръцките власти а, е, за изпълняване на задача, която надхвърля предвиденото преди това. Трябва да се подчертае, че процедурите бяха абсолютно регулярни, редовни и законни по тази обществена поръчка. Разбира се, в бъдеще нещата могат да се усъвършенстват. Като се имат предвид извънредните ситуации, с които трябва да се справяме. Какви са слабостите? Бавни, бавна обработка след извършването на определени действия. Няма такива национални. В Гърция работата за ускоряването на <clears throat> обработката на молбите за убежище и по-бързо взимане на решение за връщане трябва да се ускори и ние работим с гръцките власти, за да постигнат това. Комисията непрекъснато във връзка с гръцките власти по този въпрос. Процедурите за обработка на беженците, даване на беженски статут или връщане ще бъдат усъвършенствани чрез редица мерки, които комисията ще вземе – върховният представител, агенциите в Италия и другите страни членки. Накрая споменахте органите на Европейския съюз. Трябва да кажа, че те значително подпомагат по-доброто управление на миграцията. Ти година повече от 13 000 бежанци прекосяваха Егейско море всеки ден. Този брой сега спадна, имаме 50 до 80 души на ден. и това, разбира се, бе е, направено и с наша помощ. Но това е а, така много деликатен въпрос. Както знаете, няма международно споразумение по този въпрос, защото едно такова споразумение трябва да бъде ратифициране от националните парламенти. А, знаете, това така добре, както и аз го знам. Затова сегашното положение се оказва ефективно, че сегашните мерки се оказват ефективни. Като се има предвид отношенията между Турция и членовете на Европейския съюз, не трябва да се има предвид, че в Турция сега има над 3 милиона беженци и осигуряваме сигурно подкрепа, помощ за Турция. за да може да се помогне на тези отчаяни, в отчаяно положение хора, които са там. И това сътрудничество с Турция ще продължи. Осигуряват се е, помещения, инфраструктура за беженците в Турция. Искам да повторя, че нито един от тези проекти не се управлява пряко от турското правителство. При разговорите се обсъждат тези въпроси между Европейския съюз и турските власти, за да се види как функционира нашето сътрудничество. Толкова за подобряване на положението на мигрантите в Турция. Трябва да кажа, че нашата помощ очевидно има резултати. Ние оказваме помощ и за интегриране на сирийските бежанци в турската образователна система, за да може турските власти да помагат на мигрантите по-лесно да се впишат в обществата, където се намират. Аз съм на ваше разположение и за други въпроси. Господин Саймон Моди също е тук а, и а, той е а, също готов а, да се включи в този разговор. Благодаря. Господин комисар, би било а, полезно да поискаме вашето изявление писменно. Комисарят отговаря, то ще бъде качено на уебсайта. И така, стигаме до списъка за изказващи се, не изказващи се от политическите групи. Колегата Щаси има думата. Благодаря, господин, госпожо председател, господин комисар. Благодаря на вас и вашите служби, на вашите служители за много подробната информация, която предадахте на въпросите ни. Научихме много от тях. Разбрах, че Европейския доверителен фонд за Африка е посветен в 23% на миграцията. И също така идентификацията на проектите като част от фонда е резултат от диалог с властите. Казахте, че националните власти и участват активно при набелязването и разработването на проекти, финансирани от доверителния фонд. Също така, казахте същото и когато говорихме за Судан – а именно от доверителния фонд няма да се дават средства за правителството. Причините за това са очевидни. Международния съд води дело срещу ръководството. Но за един проект, за Судан ние работим с международни неправителствени организации. 23% се използват за миграцията. Как можете да подпомагате, как ще подпомогнете Судан без да работите с режима? Вторият ми въпрос е за създаването на законни пътища за миграция. Казахте, че държавите членки, които Държавите членки са тези, които носят отговорност за създаване на законни пътища. Може би има нужда от инициативи за създаване на повече възможности. Програмата Мария Кюри, програмата Синя карта. Моят въпрос е следният. Ние знаем, че в борбата срещу незаконна миграция, ако няма значителни възможности за законна миграция, настъпва дисбаланс. и натискът върху незаконната миграция ще продължи, ако няма възможности за законна миграция. Смятате ли, че програмите, които предлага държавите членки, са достатъчни за облегчаване на натиска? Не смятате ли, че би било добре ако в страните от Африка да се насърчи сътрудничество с държавите членки с цел координация. Третият ми въпрос е малко чувствителен. Аз съм докладчик за освобождаването на агенциите от отговорност. Вчера проведахме среща с представителите на ЕАЗО, много важна агенция, която играе много важна роля по отношение на Италия и Гърция, но, през, но по неофициални канали чуваме, че се води разследване по редица въпроси на ЕАЗО от вътрешната служба за одит на комисията, както и от ОЛАФ. И бих искал да ми кажете вие какви са според вас рисковете а, за Какви са рисковете от а, евентуални нередности при осъществяване на задачите от ЕАЗО? Въпросът е чувствителен, но не мога да не го задам, тъй като ще трябва да вземем решение. Заповядайте, господин комисар. Благодаря, господин Стас. Преминавам към същината. Що се отнася до въпросите ви за доверителните фондове? Искам да ви да поканите моя добър приятел и колега господин Мимица, защото развитието на а, тези страни е част от цялостната политика, свързана с миграцията. Единственото, което мога да кажа сега е, че за някои страни не се поколебахме да използваме развитието като условие, за да се изгради сътрудничество, основано на доверието с тях – при решаването на въпросите за миграцията. Напълно съм съгласен с вас за това, което казахте за незаконната миграция. В бъдеще Европа ще има нужда от мигранти. Ние сме в началото на безпредседентно в, в началото на безпредседентната миграционна криза Европа не можа да реагира, защото нямаше цялостна стратегия. Един от пътищата е законна миграция. Да, имаме нужда от законни канали, за да управляваме по-добре економическата миграция. Европейският съюз и държавите членки имат споделени отговорности и правомощия в областта на законната миграция. Вече има няколко възможности за законна миграция на ниво Европейски съюз. Държавите членки са тези, които могат да определят колко мигранти могат да влязат в Европа по законни пътища за работа. Както казах, миграцията е неразделна част от сътрудничество на Европейския съюз с трети страни. Ние вече предприехме редица стъпки на европейско ниво за улесняване на, за, незаконната миграция. През 2016 година, например, Европейският съюз прие нови правила за улесняване издаването на виза на млади учени, стажанти и студенти, Що се отнася до студентите за улесняване на техния достъп до пазара на труда. Също така предложихме и вече го споменахме а, възможността за преразглеждане на директивата за синя карта, за да привлечем високо квалифицирани специалисти. Преговорите в момента вървят с съвета и Европейския парламент и се надявам, че можем да стигнем до амбициозно решение до юни. Редовно призоваваме държавите членки да предоставят повече възможности за законна миграция. Също така обсъждаме с държавите членки пилотни проекти, е, в това число и с е, е, африкански страни, в зависимост от економическите потребности и със специализирано финансиране. Освен това, предоставянето на повече канали за законна миграция е важна част от миграционната политика. По последният ви въпрос – Разбирам, че този въпрос е бил повдигнат по време на заседание при закрити врата. Не съм запознат с всички детайли на този етап от процедурата и както сигурно се сещате, дори ако знаех нещо, нямаше да бъде уместно да го споделя на този етап. А, може ли да се върна на въпроса за ЕАЗО? Въп... Няма да се върна на въпроса за Язо. Как е възможно 23% от фонда да се използват за управление на миграционните потоци, но казвате, че не работите в сътрудничество с суданското правителство. Споменахте и за синята карта и проекта в областта на миграцията. Как може да се работи по тези проекти без да се взаимодейства с суданското правителство. Ще дам думата на Саймън Мордио. По доверителния фонд, както е изложено в устните отговори на комисията, ние а, участваме в дейности, които не са свързани пряко с развитието като управлемите на границите. Ни сътрудничим с Генерална дирекция ХОМ Това е в случаите, в които има пряк интерес за държава членка. Например, работа с Марокко или Тунис, където способността на тези страни да управляват миграционните потоци има пряко въздействие върху пристигането на мигранти на Европейския съюз. Ние използваме средства от фонда на генерална дирекция ХОМ за проекти, осъществявани в взаимодействие с суданските власти. Колегата Сарвама. ми Благодаря. Благодаря, господин комисар за упоритите усилия. Благодаря и на Сметната палата за изключително интересните изложения, които чухме. Кратки и а, доста категорични. Годината беше много трудна, има преди 2016 година. А, И в нашата комисия разбираме това много добре. В кратките си коментари искам да кажа следното. Нямам конкретен въпрос към вас. Значението на Комисията по бюджетен контрол се състои в осигуряване на приемственост при наблюдението и контрола на дейностите. Същото като система за усъвършенстван контрол върху изразходването на европейските средства. Тук централна роля играе сметната палата. Призовавам Европейската комисия и генералните дирекция да формулират полуките си от 2016 година. Поради забавянето на процедурата по освобождаване от отговорност. Надявам се, че уроците са били внимателно формулирани, защото ние сме достигнали момент, в който, въпреки че 2017 не беше толкова трудна, колкото 2016, но искам да кажа, че трябва а, процедурата да се извършва холистично. Обясненията, които чувам, са защото беше много трудно. Въобще не подценявам това. Обеден съм, че това е причината за много от коментарите, които чухме. Но това, което казвам, е насочено и към процедурата за освобождаваната отговорност за 2017 година. Като цяло, вършите прекрасна работа. Въпросите, по които работите, а, са а, действително много сложни. Благодаря. You, Благодаря, господин Сарвама. Първо, благодаря ви за раз... проявеното разбиране. Не трябва да пренебрегваме следното предвид е, политическия климат, е, е, да, не трябва да прелегнем политическия климат, в който работим. Ще бъда откровен с вас. 2016, която споменахте, тогава настроенията към тези отчаяни хора не бяха особено приятелски, но Европейския съюз трябваше да си свърши, свърши работата още повече, че бяхме, това дойде изненадващо и годината беше наистина много тежка. Много така е, точно е, поставихте въпроса за развитието на, на процедурите и е, познаването им. Ето защо вие и роля, вашата роля и тази на Европейската сметна палата е много важна. Наистина, ние си вадим съответната полука, вземаме преди вашите бележки и забележки и коментари в бъдеще. И да кажа нещо друго. Ние сме свидетели на две успоредни, паралелни кризи и ние сме наистина е, притиснати от двете страни. Както ви казах, това се случва в доста напрегната, тежка политическа среда, е, атмосфера. И е, затова оценяваме вашата подкрепа. може би е, вашата роля не винаги е добре разбрана а именно да провеждате и да изпълнявате е, нашата политика по тези два деликатни въпроса. Така че без да ви ласкае тук, е, сме ви признателните, защото вие всъщност така ни, ни е, помогнахте да останем на верния път. Благодаря ви за това. Благодаря. Ние също се радваме е, е, за, е, на, ваши, на всякаква похвала, макар че внимаваме, когато твърде много ни хвалят, защото почва да звучи популистко. Е, колкото до въпроса за непълнолетните, в Германия така се натъкваме, имаме проблем с това. Какви възможности виждате на европейско равнище, защото това е проблем във всички държави членки, как е, да спазваме европейското право, когато става дума за пращане на непълнолетни, е, как да се установява поне възрастта на тези лица, за да е, се изчистят недоразумения в това отношение. Вторият ми въпрос. Не зная колко тристранни преговори са в ход. Е, но как е, да направим така, че да е, хармонизираме отделните законови актове, за да какво ще проистече в, по отношение на бюджета от новите, новото законодателство. След, само да кажа, че след вашата е, вашия отговор. Вече ще е, чуем е, за доклад за заседанието им камера в, при закрити врата от колегата Штас. Благодаря за въпроса ви. Както казах, и преди е, непредружените деца са е, един от нашите приоритети, но наистина е, проблема е много сложен. Проблемът е с неидентифицираните деца. Такива са обект на се изложени на опасности, но разбира се, се опитваме да, да работим ефективно с а, всички други държави членки, за да решаваме успешно този проблем. Комисията е в непрекъснат диалог с гръцките и италиански органи, като търси най-добрия начин за подпомагане създаването на допълнителни е, места за настаняване на деца непълнолетни и особен приоритет е, придаваме на това. Ще ви дам примери на така подобряване работа в това отношение специално заделени над, е, места, които са под съответен надзор, с назначени е, служители за защита на, дета, на децата, се създават нови е, безопасни места в един от горещи точки, където са населени над 80 такива деца, оборудване на нови места за настаняване, които дават възможност на гридските органи да прехвърлят непридружавани, непридружени е, непълнолетни на гръцка територия. В Италия е, през 17-та година е, падна броя на, на пребиваващите в горещи точки деца. По-малък беше притока на такива по море и създаването на е, специ, е, специални е, област, такива места за насняване на деца беше засилено. В гореща точка по зало, например, са взети мерки за психосоциално подпомагане на, на деца на фронтовата линия, на близо 50 милиона евро бяха отделени от АМИФ за финансиране това подпомагане на деца при тяхното, тяхния прием. Участва се увеличение е, до януари 18 102, 102 непредложени деца бяха прехвърлени от е, Гърция е, към Италия и 400 в обратна посока, което е наистина голямо подобрение ще прехвърля на сътрудника си думата е, е, за финансиране, защото аз с парите никога не съм и цифри не съм работил добре. Сега в парламента и съвета се обсъждат е, числата има финансови последствия от това, че е необходимо да се засилят, да се увеличат значително е, средствата за презаселване. Предлагаме поблизо близо 10 000 е, евро за всяко лице, което се прехвърля, презаселва на държавата членка. Това е по общата система за убежище. Същото се отнася и за програмата за сигурност. Е, укрепваме, е, така засилваме е, защитата на публични места. Трудно е да се даде финансово изражение, цифро изражение на, на, на тези суми в момента, но наистина в е, трудния контекст на годишна финансова рамка е, комисията е, предвижда, въпреки трудностите, значително увеличаване финансирането за сигурност в областта на миграцията, защото в това отношение повече Европа е отговора на проблема, а не обратното. Сега, предложения е, има които идват и от е, агенциите за по правосъди вътрешни е, работи. от всичко, което се чудо тук, става ясно, че ни е необходимо допълнително финансиране – очаквам в следващата многодишна финансова рамка, пък и работим за това в комисията, но пак с оговорката, че няма да е никак лесно. Аз лично ще се боря за значително увеличаване на финансирането, както за сигурността, така и за миграцията. Защото това са области, в които за да има успех – Определено ни трябва повече Европа, не обратното. А сега на последния въпрос, който поставихте за Язо. Това е, е нещо, което вие, госпожо председател, е, много внимателно, по което много внимателно работихте е, при организиране на заседанието при закрити врата, врати. Както казах, аз изпоменахте, въпросът е конфиденциален, аз не мога да ви представя повече подробности на този етап. Колкото до е, одобряване, приемане на бюджета, е, освобождаване от отговорност, директорите са обект на това освобождаване за изпълнение на бюджета от Европейския парламент по препоръка на съвета. Об, об, обобщение годишен е, доклад за дейностите на всяка агенция се одобрява от е, управителния съвет на всяка агенция. Този доклад е, след това се изпраща на, се разпраща до парламента, съвета и комисията и той служи за основа за е, процедурата за освобождаване от отговорност е, на, е, за изпълнение на бюджета. Комисията не може да наложи вето върху решението на управителните съвети. Това е, така казва някои неща за начина по който функционира е, Европейския съюз. Ние уж политически отговаряме за тези агенции, а пък нямаме е, власт над е, начина по който те функционират. Това е нещо, което някога трябва да се промени. Благодаря, господин комисар. Въпросът е а, сега, тук наистина е, бих могла да, е, да свикам заседание при закрити врата, ако сте готов да ни предоставите повече информация. Ако не, е, нещата остават. Така, бихте ли ни предоставили повече информация, ако свикам заседание при закрити врата? На по-късен етап, да. В момента не. Добре, благодаря тогава. Ще се откажем от тази възможност да продължим дискусията, но групата ще си теглят съответния извод. Това е началото на една дълга дружба, е, едно дълго приятелство, господин е, комисар. През февруари ще пътуваме, ще отидем в, е, ще пътуваме до Лесбос и тогава ще видим наистина как ще задълбочим контактите. Господин комисар, искате ли да вземете думата отново? По последното, което казахте, добре, е, няма да е зле да поканите и Олаф. So. <laughs> Ще го направим. Благодаря. С това приключваме изслушването на, на комисаря. Е, Сметна палата не иска повече думата докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар Аврамополос. Наистина много е, изчерпателно отговаряхте на нашите въпроси. Надявам се, мисля, че 2016 е, бе година, която ни създаде доста проблеми, но която и показа, е, показа слабите места – при управление на кризи в Европейския съюз, особено там, където е, са необходими междуправителствени действия което означава, че държавите членки трябва да носят непосредствено отговорност за кризите. Въпросът, си остава, въпросът остава как в бъдеще ще уредим това как ще решим този проблем, ако е, след като продължава да, тази ситуация, различни правни уредби в държавите членки, пък и различна готовност и воля е, за действие от тях. Мисля, че когато става дума за финансова помощ от е, европейските фондове, когато се предоставят средства по фондата, е, тези средства се събират от различни източници от източници, които понякога имат друга цел първоначална. И тук вече навлизаме в дискусията за многодишната финансова рамка, предстоящата. Там възлиза, е, там е, въпросът е, е Е, дали да има отделна, е, отделен ред за миграция е, и интеграция, значителни суми идваха от съществуващите фондове до сега, но въпросът е до каква степен тази политика за интеграция на мигрантите, за обежището и как е, тази, е, този въпрос ще се е, свърже с въпроса за помощта за развитие. Благодаря много. С това приключваме работата по тази точка от дневния ред. Господин комисар, от, високо ценим това, че бяхте на наше разположение и то по такава важна е, тема. Е, наистина е, това дава възможност да следим е, работата на комисията. Разбира се, не приемайте лично това, но се надявам, че още по-добри отношения ще имаме с комисията в бъдеще. Е, Сметната палата, е, желаете ли е, да е, вземете отношение? Ако не, бих искал да ви благодаря най-сърдечно за присъствието, сътрудничеството ви, на което винаги сме могли да разчитаме и ви желая всичко най-добро. И така стигаме до следващата точка от дневния ред семинара за FCSIF и е, финансовите инструменти. Докладчик е колегата Либерацки. Ще изчакаме, докато се отеглят е, съответно хората от залата и ще дадем възможност на колегата Либерацки. Wir, fahren weiter. Wir starten den Workshop Investment in the EU. И така, започваме с семинара. Инвестиране в инвестициите в Европейския съюз. До къде сме стигнали? Къде сме ние? Искам да кажа добре дошли на всички лектори и всички участници в семинара. Също искам да кажа добре дошъл на а, бившият а, унгарски член на Сметната палата, който по-настоящем работи като съветник. Тази тема за използването на освяването на средствата по линия на ФСИ и ЕСИФ е повод за много дискусии проекта за реда, регламента за, за а, бюджета а, е много актуален, но аз а, наистина... Затова а, темата е много актуална а, и давам думата сега на колегата Юляцки. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Благодаря предварително на всички онези, които направиха възможно това изслушване. Благодаря на онези, които приеха поканата да участват. А, какво а, а, тревожи или вълнува нас в тази комисия? Искаме да докажем, че използваме по най-добрия възможен начин вече съществуващите източници на финансиране. Това първо. Второ, оптимално използване значи осигуряване на колкото може по-голяма добавена стоеност за от дейността на Европейския съюз. Осигуряваща растеж и социално развитие. Тези средства, в крайна сметка, отиват в едни и същи страни членки обикновено. И искаме да хвърлим поглед за това какво се постига чрез тези инвестиции, които от, от наша гледна точка трябва да бъдат, да бъдат тези средства използвани оптимално, защото ние искаме да се инвестира, а не да се харчи. Значи нашата работа трябва да бъде ориентирана към инвестиране, към получаване на а, ползи и а, добрите резултати трябва да бъдат един добър а, сигнал, особено когато става дума за рискови проекти, за чието участват и, прав... и частни капитали. Е, трябва значи да можем е, да видим кои средства къде отиват и за какво. Е, примерно, това, това е различно положението при структурните фондове. Много пъти те се приемат като безвъзмезна помощ. И затова много съм благодарен, че тук имаме представители от Европейската инвестиционна банка представители на комисията. Също така ще бъде представен един казус, анализ на казус в основа на полски примери. А това е Полша е страната, от която съм аз, както знаете. Надяваме се, че по време на тези на лекции ще можем да разберем по-добре как действат нашите финансови механизми. Само преди няколко часа местник председателя на Европейската инвестиционна банка, който ни представи общите цифри, без да влиза в подробности, а сега, това, което ще чуем сега, това, което каза нашата председателка, госпожа Гресле, и неговата презентация, за която говорих, ще ни даде възможност да получим по-ясна представа за географското разпределение и до каква степен тези средства допринасят за един по-последователно взаимно свързан, кохерентен а, Европейски съюз. Благодаря на всички лектори, благодаря на всички участници и ако сте съгласна, госпожо председател, да започнем с презентациите. Да, съгласна съм с вас. Наистина радваме се, че сте тук. Ще започнем с Европейската инвестиционна банка. Имате думата. Аз ще започна. Благодаря за поканата във вашата комисия. За нас е удоволствие да ви запознаваме с въпроса, въпроса докъде сме стигнали по първият стълб. Аз съм от Европейската инвестиционна банка, дирекция оперативна. Първо, каква е общата картина? Ще постигнем целта за FC1 това са 315 милиарда инвестиции мобилизирани до лятото на 2018 година. В края на миналата година бяхме изпълнени 81% от тази цел с 51 милиарда финансиране одобрено, мобилизирани още 256 милиарда инвестиции. Колкото по секторното разпределение, главният сектор, който получава средства от ЕФСИ, това са малките и средни предприятия. Има голями искания. Още от самото начало имаше много голям интерес от този сектор. Непрекъснато постъпват проекти, които искат финансиране. Енергийният сектор, енергетиката също проявява интерес към фондове по фонда за стратегически инвестиции ЕФСИ, а също така инфраструктурния сектор, транспорта, телекомуникациите, социалните инвестиции. Всички е, сектори, които споменах, е, са обхванати и по отношение на географското разпределение всички страни членки са е, получили средства по ЕФСИ. Още в самото начало ставаше дума за географския дисбаланс. Така беше през първите няколко месеца на функционирането на фонда, тъй като някои пазари бяха по-готови да а, заработят с инструментите, които Европейската инвестиционна банка а, предоставя. Сега нещата са се подобрили. Не само са обхванати всички страни членки, но въздействието е по-голямо в периферните страни членки. Виждате в сравнение с че е, е, главните бенефициенти са Естония, Гърция, България, Португалия и Испания. Разбира се, големите економики Франция, Италия и Испания – получават е, големи е, суми, но те са големи економики. Но в относителен дял е, малките са по-облагодетелствани. Да ви дам представа. Сега, това беше общата картина. Сега, каква е, е въздействието на FC върху дейността на ЕИБ? ЕИБ? Глобалното ниво на финансиране на банката е около 70-80 милиарда годишно. Делът на така наречените специални дейности или високорискови операции се увеличи от 4-5 милиарда преди ЕФСИ до 20 милиарда а, миналата година. Очакваме. Тоест драматично увеличаване на рисковите инвестиции, което дава възможност на банката да разработи нови продукти на нови пазари. По отношение на продуктите, ЕИБ разработва нови продукти. А, продукти за споделяне на риска, например с търговските банки, различни системи на делегиране на правата, така наречени мецанинови инвестиции, продукти, така наречени квази-еквити, е, също така нормалните продукти на, на банката. Това са заеми, разбира се, но ние поемаме повече рискове сега по тях, отколкото по-рано, а инвестираме също така и в малки а, фирми. Нещо, което е забележително във връзка с ЕФСИ, 80% от партньорите на ЕИБ и ЕФСИ са нови. Значи това не е продължаване по стария начин, това е 80% нови партньори, т.е. 20% наши стари партньори, някои от, някои от тях економическото им положение драматично се промени. Било нямат вече бюджетна подкрепа от държавата или от съответните общини. И а, в такъв случай банката трябва да им даде пари, за да продължат дейността си. Също така, а, разработваме а, значи, нови дългосрочни а, фондове, а, с по-малки фондове а, за нишови пазари, а, фондове също така малки инфраструктурни фондове, фондове за регенериране, възстановяване на градските райони, също така фондове за сътрудничество с местните регионалните власти. И с тези нови продукти създаваме и нови форми на сътрудничество с нашите партньори. инвестиционни платформи, разработваме е, форми на сътрудничество с националните търговски банки, различни форми на съфинансиране, сътрудничество е, при оценката на проектите а, е, това съвсем не е значи какво сме правили до сега. Това се е нов подход, нови инструменти. И сега ние даваме пълен ход напред, за да използваме тези нови продукти, тези нови подходи. По отношение на инвестиционните платформи, имаме 80 такива 32 инвестиционни платформи, 35 инвестиционни платформи, а, над 30 милиарда са мобилизирани с национални а, банки. А, главно в областта на енергетиката, ресурсовата ефективност, иновациите и малките и средни предприятия. Много бързо се развиват тези платформи. Започнахме през 2015 година само с 4 платформи, много нисък брой, сега, както виждате, бързо се увеличават. Сега да ви дам цялостна картина на това, което можем да постигнем. Не можем да постигнем всичко, разбира се. първоначалните инвестиции не могат да бъдат изплатени от самите проекти. А, значи, е, не става дума за е, A и Б, става дума за безвъзмезни е, помощи, било национални, било от Европейския съюз. Тук не участва банката. Там, където проектите могат да се финансират от пазара, банката също не участва. Но при проектите, които са по-рисковани, прекалено рискови, за да получат финансиране от другаде. Именно тук се намесва и Европейската инвестиционна банка и, и е, използва възможностите на ЕФСИ. Какво научихме до сега? FC е, допринася за е, затваряне е, на премостване на разликата между нуждите от високо рисково финансиране. не можем обаче да спрем до тук, тъй като все още има празнота в инвестициите, в инвестиционния процес. Особено в инфраструктурния сектор. А също така има много голяма нужда от инвестиции в научно-изследователска развойна дейност. Необходими са също така повече инвестиции в ВЕИ, чист транспорт. И FC е част от инструментите, с които ще се решават тези проблеми. Развитието на нови продукти изисква време. тяхното освояване беше по-бавно, особено за продукти, разработени от B. Не толкова от инвестиционният фонд, структурен фонда за структурни инвестиции. Обаче, когато ставаше дума за нови продукти, особено когато ставаше дума за сътрудничество с националните инвестиционни банки, освояването на новите продукти изисква време. Една важна тема а, при а, създаването на EFSI беше мултипликационният ефект днес е, сме е, е, близко до целта и развитието на нови продукти ще даде възможност да стигнем целта. 15 пъти мултипликационен ефект. Друга тема, и това е един от ключовите въпроси, това е съчетаването на работата с други европейски фондове. Очевидно ЕИБ не може да се намесва на всички етапи на пазарна. Има моменти, когато риска е прекалено висок или необходимото предварително време е прекалено дълго. Значи не е лесно да се е, прилага всичко това. Има редица проекти, но те не са така успешни, както ни се иска и се надяваме, че новите рамки и е, новата, е, новите регулации ще подобрят това положение. Сега по отношение на инвестиционните платформи, те не са разковничи. Ние не можем като обединя, ги обединяваме, да помагаме на, за ослабване на продуктите. Но те дават възможност да се съчетае публично и частно финансиране с политическите цели. Обаче е необходим най-напред анализ на пазара преди създаването на структурата а след това е необходимо структуриране, за да могат да се привлекат инвеститори. Ако управлението е прекалено политически и отсветено, частните инвеститори няма да дойдат. Затова трябва много внимателно да се свърши подготвителната работа. А, е, ние сме работили по всички платформи по този начин и накрая, но не по значение, а, на трите, за трите стълба на инвестиционния план за Европа. А, третият стълб ще помогне за подобряване на инвестиционният климат в Европа и за цялостният успех. Сега да кажа няколко думи е, за е, регламентацията. Вие познавате по-добре от мене, защото сте работили по, по нея, приятия и от вас. Необходимо беше известно време за разработването и създаване на тези инструменти сега трябва да надграждаме върху вече постигнатото, защото EFSI остава, е, си остава инструмент, чиято главна цел е да се работи с рискови инвестиции. Необходимо обаче по-голяма прозрачност, необходимо е също така и е, да се следват насоките, формулираните от Европейският парламент. Сега, значи от 315 милиарда на 500 милиарда ще стигне ЕФСИ през 2020 година. А, тук се влизат подкрепа за промишленост, развитие а, на регионите в преход, биоекономиката, устойчиво земеделие, а също така с специално внимание на трансгранични проекти ще бъде отделено. А също така ще сме изправени пред нови предизвикателства пред прилагането, включително и целите ни за борба с промените в климата. И, имаме много амбициозна цел 40% финансиране – за операции по борбата с промените в климата. Това не е защото ние използваме 40% когато финансираме, примерно, една болница, тя не допринася за постигане на целите на борбата с климатичните изменения, обаче и не им вреди. Тя е неутрална в такъв смисъл. Рискът по специалните дейности не се разглежда като нещо допълнително. Това е нещо, което трябва да бъде обяснявано по-активно. Необходима е по-голяма прозрачност за да може да се обясни защо Е и Б финансира едни или други операции. И все по-голямо внимание ще обръщаме на малките операции, малките проекти и на целите, които са си формулирали местните общности. Мисля, че от тук нататък ще продължи моят колега. консултантските услуги. Не искам да представям слайдовете, само да представя консултантските услуги. Третият стълб създава среда благоприятстваща инвестициите. Ние осигуряваме консултации на Евростат за договори за енергийни резултати. Частна фирма ремонтира а, сграда. В момента до септември миналата година това се отчиташе като дълг, т.е. общините го включват като дълг в своя отчет, въпреки че се финансира от частна фирма. Ние консултирахме Евростат, за да преразгледа този принцип. Разработи се ръководство за обществените органи. Не е насочено към общините нито фирмите, които извършват тази дейност. В момента ние работим по ръководство за практиците и всъщност за премахване на инвестиционни пречки. Помагаме и на държавите членки да разработят програми, за документи за обществени поръчки, примерни договори, за да има инвестиции в намаляване на со 2 Това ще подобри и инвестициите в училищата. Когато се сменят прозорците, се подобряват не само енергийните показатели, а се подобряват, подобрява се обща среда, води се и до повече заетост. Държавите членки създават инструменти в подкрепа на частните фирми, особено в страните, в които няма такъв пазар. И това е а, област, в която аз работя. Консултантският център в ЕИБ е централизирано звено, ако някой има контакт с ЕИБЕК по кредитния инспектор, могат да се свържат с него и проекта е, се насочва към е, консултантския център. Имаме програмата Елена в областта на енергийната ефективност. БЕ също така може да използва средства от Центъра за допълнителни консултации. Тези проекти са, идват както извън банката, така и от нея. Географското разпределение е широко Италия, България и други страни отправят искания към банката. Много от тях са от обществените органи, ако частна организация, частната организация трябва да участва със собствени ресурси, фондът не предоставя безвъзмезни средства – Много често се стига до инвестиции на ИБ, но някои проекти се реализират без подкрепата на ИБ. Идеята не е само да се реализират проекти, непременно по ЕФСИ, поради не достатъчно време няма а, да се спирам на примерите. Благодаря. Стигам до следващия оратор. Ще чуем академичната гледна точка. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че ще ви представя някои от своите идеи. Темата е доста сложна. Избрах само някои области, тъй като темата е много широка. Няма да говоря по въпроси, свързани с съчетаване на безвъзмезни средства и ЕФСИ. Е, ЕСИФ и ЕФСИ. Тук ще включа и финансовите инструменти. FC не е нещо, което пада от небето. Има финансови инструменти, това е просто един форум, който осигурява съчетаване на дълг и собственост по централизиран начин. Ето защо ще говоря за безвъзмезни средства, финансови инструменти, ЕСИФ и EFSI. Ще кажа няколко думи за вида и функциите на фондовете, каква е новата политическа парадигма. Ще представя а, упростен вариант, но чухме доста подробно изказване преди малко. Ще говоря за разработването на финансовите инструменти и бъдещето на ЕФСИ искам да говоря и за проблемите, свързани с управлението, управлението на риска и мандатите, които бяха създадени за ЕИБ. ФСИ ЕСИФ. Европейския бюджет и фонда ЕСИФ се промениха през последните 20 години. Формулирани са цели Европа 2020, тематични цели, макроекономическа стратегия. Условията се промениха, но се промениха инструмента за придобиване на собственост – има национални банки за развитие, национални институции. Те съществуват от доста отдавна. FC финансовите инструменти се характеризират с промени в управлението. Има гаранции. Идеята за гаранция за националните банки за развитие, това не е нова идея. Това, което е ново, и затова ще сваля нещата с едно ниво надолу, и имаме обществено финансиране, което подпомага фондовете за придобиване на собственост, за да може институци... да може да помогне на е, организации като банки. Понякога хората смятат, че става дума за нещо революционно. Ще представя логиката и да покажа, че говорим за подобни неща. Какви са ползите? По-добро разпределение на рисковете и задачите между частния и обществения сектор. Когато говорим за финансови инструменти, не трябва да смятаме, че основната полза е ефекта на лоста. Много е важно да не обръщаме внимание на този ефект на лоста. Мнозина смятат, че този ефект е доста нисък. И така ефекта на лоста не е основната цел на инструментите. Финансовите инструменти е, FC се допълват е, взаимно. Много е важно да се е, раз, разбере това, че те се допълват взаимно. Ако нещо може да се направи с финансови инструменти, а се е правило с субсидии. Някой може да се запита защо не се използват безвъзмезни средства, ми трябва да има основание. Става, е, целта е по-добро разпределение на риска между различните участници. Финансовите инструменти са възможност за освобождаване на проекти от субсидии е, тогава, когато няма нужда от тях. Каква е ролята да се финансират проекти, отговарящи на условията за банково финансиране? Винаги, където частния сектор иска да финансира. Дори е- един, ако един проект е много добър, в период на криза. В период на растеж проектът може би не би представлявал интерес. И така, целта е да се финансира проект, който е от обществена полза, но, не, но иначе не получава финансиране от частния сектор. Понякога има причини, поради които частния сектор не е отказва да финансира дадени проекти. тук е ролята на ЕИБ. Въпросът е политически. Кой какво прави? Друг фактор е възприятието за висок риск и разбира се липсата на възвръщаемост на обществените блага чрез проектите, води до това, че проектите не са достатъчно привлекателни. Не можем, например, да поискаме от хората, които, на които се осигурява по-добро качество на въздуха, да си платят за него. Кога се използват финансовите инструменти, е, разработил съм една много проста диаграма. Много е важно всички тези инструменти, като безвъзмезните средства, да не бъдат насочвани към рентабилни е, проекти, които биха могли да получат банково финансиране, нито пък е, да бъдат насочвани към жълтите проекти, от които няма полза нито пък онези, които въобще не отговарят на изискванията за банково финансиране. А, и така, а, те би трябвало да се насочат а, там а, към онези проекти, към които частния сектор не проявява интерес, въпреки че отговарят на изискванията, има проекти, към които частният сектор просто не проявява интерес. Но пък това са проекти, които са от би имало голяма обществена полза. И бих казал за пореден път, че да не се опитваме да използваме е, рискови проекти за коригиране на недостатъци в определени политики. Има подобни тенденции с този проект да се коригират е, недостатъци в политиките. Разработил съм и няколко слайда, които показват финансирането, видовете фондове, видовете решения, малки и средни предприятия, научни изследвания. Виждате различни области. Разбира се, новаторството е много важна област за малките и средни предприятия. Какви са проблемите? Проблемите на финансовите инструменти е, че през последните години особено след началото на кризата, дейностите са реактивни, т.е. няма координиран подход и няма съгласуваност през преди следващата финансова рамка трябва да се изчистят проблемите, всичко да стане по-рационално, да се работи по комбинираното използване на финансовите инструменти, да не се използват едни и същи инструменти за едни и същи проекти. също, да се възникват въпроси като предварителната оценка, където правилата са много различни някои от правилата, според мен, са безсмислени. Разбирам, че разбирам защо е нужно да са различни. Сама, самите документални изисквания са според мен неразумни и е необходимо да се положат усилия за повече съгласуваност. Много често тези оценки са много дълги, непълни. И възниква въпросът, кой е прочел предварителната оценка. Предстои работа за оценка и оптимизация. Голяма част от дейностите за упростяване всъщност водят до допълнително упростяване. Що се отнася до сложността, от едната страна имаме безвъзмезни средства, от другата финансови инструменти. Ако започна да ако направим анализ, ще видим, че има много дублиране. Ако искаме да съчетаем проекти, има проекти, които съчетават две различни форми на безвъзмезни средства от две различни генерални дирекции. Това означава различна система за отчетност. Когато съчетаем с финансови инструменти, нещата допълнително се усложняват. Нещата могат да се упростят с единен одит, например. В при централното планиране а, и общото управление а, имаме добри резултати. going in parallel. There is a lot of room for simplification and to streamline. This is partly due to the... Това се дължи отчасти на скоростта, с която се разработват инструментите в отговор на изискванията. Липсва координация между генералните дирекции, частите на Е и Б сега имаме възможност малко да поизчистим проблемите. Друг дискусионен въпрос е единен правил, е въпросът за единния правилник и как да изглежда той. Възможно е да имаме един процедура, но аз се притеснявам от това, че от това, че не е лесно да се постигне нещо, което е лесно и просто. В момента е, съчетаването на различните фондове е много различно, но може да се подобри в бъдеще. Има един въпрос за ЕФСИ, различните фондове. Освен това, което, бях каз... което казах до сега, е, че трябва да се използват съществуващите инструменти, може би нови хибридни форми на Дори бих казал, и знам, че на мнозина това не се харесва, особено в регионите, е хубаво да има общо европейски фонд, който да обхваща различни инструменти и да се избегне раздробяването на фондове, които да са насочени към много специализирани дейности. Тук опасността е да е свързан с увеличаването на а, разходите. Това е само една идея в дългосрочен план. Появата на FC не, изненадваш, не изненада, защото използването на голям европейски фонд от гледна точка на ефективността е много полезно нещо. Подобни идеи съществуваха и в миналото държавите членки е, искаха да има специално предвидени средства. Съвсем набързо искам да спомена някои други въпроси, свързани с е, мандата. Финансовите инструменти EFC се, се управляват от мандат и мандатите са полезно нещо но също така те могат да имат обратен ефект, ако не се използват внимателно, защото политическия натиск може да доведе а, до загуби, а, до стесняване на пространството. в определен момент възниква напрежение между желанията и потребностите на пазара. Трябва да разберем, че FC трябва да е гъвкав, да се приспособява към пазарните условия, а да не е инструмент, който да се използва просто защото а, има натиск от страна на политическото ниво. Финансовите инструменти са създадени за подпомагане на малките и средни предприятия. Рискът би, тези инструменти би трябвало да се ограничат тогава, когато не са необходими. Аз се притеснявам, че това не се отчита достатъчно от политическото ниво. Има и други малки инструменти, в които е, с които се използват е, принципите N плюс 2 или N плюс 3. В някои региони средствата не се, са останали неоползотворени, затова е необходимо инструментите да бъдат подходящи и е важно да имаме готови инструменти. И накрая има опасност от погрешна управленска структура, която не се основава на ефективността, която е твърде тромава и не е функционирана има опасност от погрешно ценообразуване при инструментите. Винаги трябва да се мисли за фактическата цена на инструмента. И последния въпрос съвсем набързо. Има проблем с нежеланието за проемане на риска, когато гаранциите не се приемат целта на гаранциите е да се използват, а не да се защитават. Те трябва да имат и съответната цена. Посланието за гаранциите е, че те са много хубаво нещо, но ако ги пипна, това е рисковано. Финансовите инструменти трябва да са свързани с риск. Още два въпроса. Европейския бюджет не е подходящ за провал на политиката. Структурните реформи, третия стълб, не са доведени до край. Правителствата трябва да управляват по-добре своите 50%. Трябва да се спазват добри стандарти и управление на обществените средства. Благодаря. Извинявайте, че просрочих времето. Благодаря господин Апе от Генерална дирекция Регио. Бихте ли ни казали, че това отново е възоснова на член 27? Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. Ще засегна някои от въпросите, които постави професор Либерацки, за да обясна откъде идва, тръгва ЕСИФ и как двата фонда могат да се допълват взаимно и да е, е, се използват ефективно. Кратък преглед е, на темата, на тези, които не знаят. Значи ЕСИФ, това са няколко фонда с обем над 450 милиарда евро до 2020 разпределени по 500 програми в различни държави, членки и региони е, с цел е, в стратегически е, области. Те се управляват по принципа на споделено управление, според договорници на държавите членки и, и комисията и се прилагат от държавите членки. Местните органи всъщност подбират и проследяват развитието на проектите тук е, има значително е, място за нови инструменти 2020. Взаимовръзката е, между ЕСИ фондовете и инвестиционния план за Европа. Виждате в ляво трите стълба на инвестиционния план. Ако почнем от долу нагоре, предварителните условия и как те помагат за подобряване на инвестиционната среда. Второ, е, за да могат, може финансирането да, да е, стигне до техническата помощ, е, различни е, споразумения, различни инструменти се използват, така наречения фил е, компас на място за е, създаване на финансови инструменти. Имаме, разбира се, и е, техническа помощ по различни оперативни програми. И най-накрая, ако погледнем стълба за мобилизиране на финанси, ангажимент целта е да се насърчи използването на финансовите инструменти, защото според инвестиционния план, е, в инвестиционния план има ангажимент да се е, удвоят е, поне средствата, вложите средства до следващия период. Ако погледнем, ако разгледаме периода 7-13, Е, имаме, е, получихме доклада е, на парламента през октомври. Изпратихме го на парламента през октомври, значи над 1000 инструмента са използвани в държавите членки, над 60 милиарда ресурси по програми са били разпределени. В е, този период почти всички фондове средства са освоени, 90% от разпределените средства са били оправдани, е, отчетени. Важното за тази комисия е, че в крайна е, сметка разходите за управление е, са останали в е, е законовия, подзаконовия таван, т.е. 2,6% от всички средства са е, изразходвани за управление, разходи за управление. Така че този период 7-13 се оказа доста успешен при използване, за използване на финансовите инструменти. Друго важно послание при приключване на отчетите вече 8,5 милиарда от средствата са са били върнати за реинвестиране, за повторни инвестиции. Това говори за устойчивост и за е, така стоеността на финансовите инструменти и е, част от четите, които са били доброволни. Въпреки това получихме над 310 е, е, доклада, отчета за бенефициенти, които са възползвали от тези финансови инструменти. 14-20 управителните органи възнамеряват да изразходят, да разпределят над 20 милиона по финансови инструменти. Виждате на графиката разбивката по различни цели. Отново най-голям голяма част отива към малки и средни предприятия, близо половината, 20% е, е, са за нискокарбоновата економика, предимно за енергийна ефективност, 3,2 милиарда за новации и научно е, развойна дейност. Сега да помислим, да поговорим за комбинацията и допълнителните фактори. Комбинация допълнителни фактори. Значи, е, значи е, тези, този фонд е, е начин за предоставяне на, на средства и услуги, а не е само цел. Не всички е, проекти обаче могат да бъдат подмогнати от финансови инструменти. Те трябва да генерират е, приход или пък да, са, е, да генерират економии. Е, в противен случай те не подлежат на, на финанс, подпомагане от финансови инструменти. Което означава, че често е, ще трябва да нуждата от е, е, безозвездни помощи ще си остане. Ще трябва поне частично подпомагане чрез грантове за малките и средни предприятия. Когато говорим за взаимодопълняемостта, допълняемостта, ЕФСИ и ЕСИФ имат различни правни основания, те са създадени по различно време на различни правни основания, но имат, обхващат същата територия Европейски съюз, имат същата цел, същия срок, е, подобни цели, е, растеж, е, заетост, т.е. могат да се допълват взаимно и да се оптими, оптимизира инвестициите, като се привличат повече частни инвестиции. Например, е, показал съм го на слайдовете. Е, при енергийна ефективност, инвестиции в е, енергийна ефективност, те не биха някои проекти, например като изолация на сгради, саниране на сгради, които не могат да бъдат финансирани по единия фонд, могат всъщност да бъдат финансирани по другия, т.е. им се допълват. Има и под е, така група е, от е, взаимодопълняеми фактори. Значи, ако се инвестира в даден проект, това може да стане по различен начин на ниво проект или на ниво инвестиционна платформа. Когато, ако погледнем какви възможности съществуват за е, комбиниране е, на фондовете и средствата по тях, е, виждаме, че пресечната точка е, проекта. Имаме различно, значи е подпомагане по EFSI, чрез финансови инструменти и другите инвеститори също се срещат, така да се каже, на ниво проект. Трябва да сме наясно, че приноса от ЕСИФ е, трябва да отговаря на критериите за допустимост и политическата, е, така общата, стратегическата цел на първоначалната програма. Разбира се, можем да предвиждим и е, финансов инструмент, по който да, да бъде предоставена е, помощта по ЕСИФ. Значи отново срещаме се на ниво проект, но е, приноса от ЕСИФ е чрез финансов инструмент, а не чрез грант. И сега стигаме до инвестиционните платформи и примери с тях. Те, могат, те се явяват различни форми, е, но във всички случаи трябва да са финансов инструмент е, според регламента, но могат е, имат да са съсредоточени върху географски фактор или тематичен. Различни форми могат да приемат. Виждаме, че е, е, средствата по тях е, се събират на ниво инвестиционна платформа. Частните инвеститори, разбира се, могат да се включат да, да, да, като альтернатива или пък е, над това, което е, предлага фонда. Това са финансовите инструменти. Значи вноските по ЕСИФ обаче не могат да се предоставят под формата на грантове. Много се говори тук за мерки за упростяване, омнибус и така нататък, промените в това отношение. По принцип, е, първите три е, точки, е, подточки е, показват е, какви са сегашните разпоредби и възможностите за изпълнение от държав... на държавите членки. Аз добавих и омнибус е, защото това е комбинация от възможности е, да се използват SIF и EFSI. Това е възможно и днес е, по силата на 31B в смисъла на 31Б, но поради някои ограничения в приложението, Омнибус се опитва да, да реши, да разчисти тези тесни места и предлага нов възможност, а именно ЕСИФ да бъде под, отчетно подчинено на ЕСИФ нефси е, при определени условия и дерогации. Какво означава това? Накратко. Е, кога може да се получи такава комбинация на ниво проект, но е, по отношение на платформа ЕСИФ може да инвестира в създадена платформа EFSI. Могат тези фондове колективно да създадат нова платформа – очевидно ЕФСИ може да, могат да инвестират и в създаден от ЕСИ финансов инструмент. Защо? Тук се връщаме на въпросите поставени от професор Либерацки. Първо, е, една комбинация може да се окаже полезна, когато е, различията, разминаването в пазара е, е, и недостига е по-голям, отколкото отделение, заделение за целта ресурс. Това може да е ЕСИФ, може да е ЕФСИ, може да е полезен за по-малки проекти. ЕСИФ сам по себе си не може. Е, тази платформа дава възможност за по- е, така гранулирана, както се казва, е, платформа на проекти, както е случая в много страни. Това води до по-голям обем инвестиции, макар че тук възниква един въпрос непрекъснато. Поради гаранциите на Европейския съюз, ЕФСИ е не може да минава за национално е, форма на финансиране поради е, различните условия, а именно един инструмент на Европейския съюз не може да обхване цялото национално съфинансиране. И както казах по-рано, FC може да, да е, обхване да, и недопустими части от е, даден проект. И ЕФСИ, разбира се, бе създаден за да привлече и част, частен ресурс. А, част от омнибуса, ако има комбинация, тогава е, се привличат и доста частни ресурси. И е, тук съм съгласен с което, това, което каза господин Нуняс е, това а, не е част, а, цел за кохезионните фондове. Ние а, стигаме до а, недостиг на пазара високорискови проекти. А, и както казахме и преди, в много случаи ще ни трябват е, грантове по ЕСИФ, за да е, бъде е, проекта да подлежи на, на, на финансиране. Често тези заделените фондове по ЕСИФ не са особено големи и ако искаме да стигнем до по-големи инвестиционни обеми, е, това е начина. За по-слабо развитите региони риска е твърде голям. И е, е, така че е необходима допълнителна защита или гаранция, за да може ЕФСИ да действа, пък и да бъдат привлечени други частни инвеститори. Така че комбинацията означава е, достъпа до, до е, под, подмагане по ЕФСИ ще даде повече възможност на региони, които при, при други условия не биха могли да се възползват. Както колегите споменаха по-рано, редица проекти се изпълняват е, под различни форми, в които се съчетават FCSIF и финансови инструменти след като е, влезе в сила омнибус, регламент омнибус, ще, е, тази тенденция ще се засили. Колкото до конкретния ви въпрос, госпожо председател, зная, че има съображения, е, свързани с по-централно управляваните инструменти сега, в момента. Мисля, че това се отнася по-скоро до централните инструменти и как е, е, тук ще се, как те ще се стиковат с е, тези по споделеното управление. Това трябва да става на доброволна база, но всичко ще зависи от общия замисъл и ще зависи от предложението на комисията, което аз не мога да предричам в момента. Благодаря. Виждаме, че в е, този отрасъл това, което го няма, го няма и е, мисля, че е, сега ни чака е, една така оживена дискусия за полския проект. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз представлявам Министерство на економическо развитие в Полша. Както вероятно знаете, финансовите инструменти се използват е, в значителна степен е, за европейски инвестиции в Польша. Над 3,4 милиарда евро е, ползваме в момента за развитие на малки средни, и средни предприятия и микропредприятия в все повече възможности се търсят за използване на финансовите инструменти. Една от тях, която в Полша до сега се смяташе за не особено удачна или успешна, беше социалната интеграция, социалното предприемачество. Социалните предприятия имат за цел социални цели, разбира се, не печалба. Ето защо те не, по, не, е, банките не гледат на тях като потенциални клиенти. Е, и това е една от областите, е, в която, която според мен е, е отрешаващо значение за развитието на социални предприятия. В Польша ние доказахме, че това, е, този опит в това отношение може да бъде успешен. Тук не става дума за особено много средства, става дума само за 14 милиона евро в финансови инструменти от 2,7, които са заделени за социална интеграция но в социалната интеграция не е типично да се използват финансови инструменти. Това е сфера, в която се ползват предимно грантове, безвъзмезни помощи, като финансиране. Е, разпределени са между 16 оперативни програми, в които, които повечето ползват е, грантове, но има е, една конкретна област, която се намесват и финансови инструменти. Целта е, е всъщност тези програмите в този сектор са според Националната програма за социално-економическо развитие, прията от полското правителство през 2014 година. Основната цел е да се финансират социални е, предприятия чрез различни национални, от национални източници, но и чрез, е, е, от Европейския съюз, чрез при предишни финансови рамки, но и сега. И програмата определя, тази програма определя, дефинира какви финансови инструменти могат да се използват в различните оперативни програми и прави това подразделение, е, така че да не се получава е, припокриване и дублиране. В Польша, в зависимост от нуждите на социалните предприятия, те получават или е, грантове, или заем, или съответна гаранция за, за вземане на кредит. Общо прието беше и се смяташе, че социалните предприятия след като имат възможност да получават грантове, не, не ползват кредити, заеми. Но ето, че е, в 2012 ние лансирахме един пилотен проект, който се оказа много успешен. Не ставаше дума за много пари, 6 е, милиона евро само, но резултата беше, е, че процента на освояване беше близо 150 Създадахме двойно повече места от предвиденото 507 е, срещу 50 е, планирани първоначално. Е, два пъти повече е, крайни реципиенти имахме, които взеха е, заем, т.е. програмата се оказа много успешна, което бе изненадващо за нас решихме да последва, да продължим тази, този начин на работа и готвейки за финансовата рамка 14-20, ние е, проведахме проучване, за да видим, да проверим е, какви са финансовите нужди. И, е, от предварителната оценка е, посочи недостиг на пазара в социално-економическия сектор – Оказва се, че основните е, източи на финансиране не са готови да, да е, е инвестират в социални предприятия и да предлагат е, кредити при е, благоприятни условия. Финансови недостиг възлизаше на 11 милиона евро. Ако отчетем и разликата между търсене и предлагане на фондове, и е, отхвърлени е, молби за, за е, заеми, така че сравнени с нашите 6 милиона евро инвестирани в е, пилотния проект, е, констатирахме, е, че има голямо търсене на такъв вид е, финансиране и е, проучването е, е, посочи, че в бъдеще ще е, има тенденция към е, за значително увеличаване на тези, този финансов недостиг, недостиг на финансиране. Решихме да използваме фондовете по, ЕСИ, е, фондовете по ЕСИВ за социално-економическо развитие. Заделихме 42 милиона евро за целта, пет пъти повече в сравнение с пилотния проект – Междувременно решихме да използваме наследствените фондове, останали от е, пилотния проект, за да гарантираме е, тези фондове, така че да не се получи дублиране с е, средствата по тази финансова рамка. Опитах, решихме да използваме и нови форми, национални гаранции, инвестиции в рисков капитал и е, социален рисков капитал, всичко това да доведе до създаването на 100 1250 е, е, нови работни места и повече крайни над 2050 крайни реципиенти, които да получат, да се облагодетелстват финансови инструмент. Е, използването на финансови инструменти изисква е, съдействие, взаимодействие на различни заинтересовани страни. Е, ние сме управителния орган, така че ние проследихме цялостното изпълнение заедно с Министерството на труда и социалните политика за да проследим дали финансовите инструменти отговарят на нуждите на социално-економическия сектор. За целта създадахме един консултантски орган, една социално-економическа е, работна група, в която в която е, обсъдихме проблемите с институциите от социално-економическия сектор, но и банките, е, в резултат на което инструментите, които е, прилагаме, е, за да сме сигурни, че инструментите, които прилагаме, отговарят на нуждите на отрасъла. Е, това не може да се случи без е, е, Националната банка за развитие, която е, е някак един вид така гарант на тези фондове, пък и финансов е, посредник, който подпомага крайните потребители. Е, е, имаме два такива е, посредника, които предлагат е, заеми на крайните реципиенти те са социално-економическия отрасъл, както казах, социални предприятия, агенции за реинтегриране, е, предлагащи е, реинтеграционни услуги за хора, застрашени от е, социална маргинализация и също така консултантски бюра и звена е, е, на регионално равнище, които също помагат е, при насочване на социално-економическите фирми към това как да, да получават грантове или друг вид социал... финансови инструменти. 2018-2021 е, са основните е, желони е, в това отношение. Както казах, програмата се прилага като междуправителствена такава и средствата ще се реинвестират и след този период, в който ние извършваме е, проследяването. За да стигнем ефективно до социалните е, предприятия в, цялата, в цяла Полша, разпределихме я на пет микрорайона и поставихме конкретни цели за всеки е, микрорайон, макрорайон. Тези средства действат на макрорегионално равнище т.е. в пет такива региона, с конкретни е, цели и разпределение на средствата. Е, според, е, това става вече според броя на социалните кооперации, спецификата на региона и е, не пеотата, които работят дадена на сфера. До сега, всъщност първия заем бе отпуснат през март 17 по-малко от година, и вече имаме 5 милиона евро инвестирани в заеми с 300 и 306 работни места се очакват да бъдат създадени е, с тези инвестиции. така че оказва се успешен е, този подход. Е, колкото до заемите, в пилотния проект не изисквахме, е, не изисквахме частен ресурс от страна на финансовите посредници. В този проект около 13% са от финансовите посредници Постигнахме този ефект на leverage, но а, не, но тръгнахме с а, така презумцията, че никой няма да е готов да рискува в такава а, област. Колкото до гаранциите, е, това е една пилотна схема, 1 милион евро – са заделени. Много трудно е да се намери партньор е, за е, целта, но да се надяваме е, през феврари нашата банка ще подпише договор с фонда, гаранционния фонд Колкото до социалния рисков капитал, сега е, чрез е, публичен търг е, търсим финансов посредник, който да инвестира в социални предприятия, което знаем добре е много рискова област и ще видим как ще протекат как ще се развие е, нещата. Е, всеки случай, за по-малко от 5 години е, доказахме, че си струва да се инвестира в социални предприятия в Польша. Те са сериозни партньори, на които може да се разчита, няма така, отпадане и анулиране на, на инвестиции и, и няма неплатени, неразчистени сметки което е доста трудно при такива е, не е, печеливши, е, неориентирани към бизнеса дружества. Те не могат, искахме да постигнем тях независимост от външно финансиране, само чрез грантове и мисля, че го постигнахме. Това е удовлетворително. Благодаря. Благодаря, госпожо Нитрук. Много интересно беше. Благодаря на всички оратори за вашите презентации. Сега докладчика, колегата Либерацки има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашите представения. Да ви кажа какво е моите впечатление от всичко, което чухме до сега на първо е да не е така много оптимистичен поглед, представен от Европейската инвестиционна банка. Значи има увеличаване на новите възможности. Готови сме да разработваме нови финансови инструменти. Имаме нови инвестиционни платформи имаме постигнат вече е, мултипликационен ефект 15. Тоест, общо взето нещата са, изглеждат е, в розово. След това обаче получихме един така студент душ от доктор Йорген Нунес Ферер – той каза, че идеята е добра, възможностите са добри, но системата е прекалено сложна, необходимо е да се опростява. Опростяване на процедурите, трябва да бъде регулирана, но не свръхрегулирана тази дейност. Е, доктор Ферер обаче е, може лесно да направи подобни препоръки, защото като учен той не е обвързан с никоя институция. Защото институциите имат свои собствени вътрешни правила както господин Бертранд каза, банките върват бавно, е, предпазливо и след това изведнъж ускоряват работата. Значи, е, свързване на процедурите и е, финансирането. Това е нещо, което искаме да видим, защото е необходима синергия може би ще получим по-добри резултати и ще ги постигнем по-ефтино. Доктор Ферер каза, че в условията на криза много бързо а, въвеждаме нови финансови инструменти, а след кризата, при, като кризата премине, институциите институциите започват да работят върху своите собствени бюрократични бариери и а, твърдяват а, позициите си, така да се каже. Мисля, че това е, госпожо председател, нещо, което, на което трябва да обърнем внимание. Това е въпрос на едно общо противоречие. Значи изпълнение възоснова на ефективността. Работа, при която са а, идентифицирани ползите и бенефициентите, а, въз... определен е най-ефективният начин на работа. И а, обаче голям повод за безпокойство е така нареченото грешно избиране на целите. Защо става така? Понякога политическата воля, националните политици, политиците на местно равнище, не прилагат добре утвърдените европейски критерии за добавена стоеност. Господин Апел много добре обясни ролята на структурните фондове в националното правителство. Ролята на Европейската комисия тук е ограничена. Тя определя сумите за определените е, страни, а тяхното правителство трябва да а, е, освои тези средства. Не трябва да се забравя обаче, че ако тази работа е успешна, правителствата казват, е, ние успяхме. А ако а, се окажат е, работите, че не върват, правителствата казват, комисията, Европейската комисия е виновна. Затова смятам, че трябва да помислим до каква степен Европейската комисия трябва да присъства повече при прилагането на проектите, при освояването на средствата. Защото има разлика между фондове, които са с стратегически инвестиции и безвъзмезна помощ. А безвъзмезната помощ е безвъзмезна, значи това са дарени пари, докато инвестицията е инвестиция и трябва да бъде върната. Да има възвръщаемост. Значи, от, от една страна това е проблем, но от друга страна мисля, че има и нещо положително. И FC, и ЕСИФ имат до голяма степен общи цели и общи а, области. Затова общия финансов подход е нещо, което е възможно. ЕФСИ мобилизира частни инвестиции, нещо, което а, бе споменато и от господин Апел. И мисля, че ние трябва и фонда за стратегическите инвестиции и, фонд, и структурните фондове да бъдат анализирани по-точно, за да видим какво е постигнато, какво може да бъде постигнато, какво получаваме за вложените пари и как можем да привлечем повече частни инвестиции. както Александър Димитров посочва, се Александър Димитров, разбирам, че има нужда от подобни фондове, че има и търсене. Едно е да, да имам нужда от нещо, друго е да искам да го получа, затова следователно съм готов да го използвам и след това изплата. Това е трябва да правим своите искания. Значи, да, важно е много да знаем как механизмът работи и да установим кой е крайният бенефициент, а също така фондовете да станат по-достъпни. Мисля, че това е най-положителното послание, което получихме от тази, от тази презентация. Смятам, че в момента сме на а, свидетели на все по-голямо съзряване на, на тези фондове все по-добро разбиране за начина на тяхната работа и можем да очакваме много бързо освояване на останалите средства до 520 милиарда евро. Благодаря за вашите приноси. Ще внимателно изучим вашите текстове и ще се опитаме да излечем полуки и да имаме полза от тях. И като докладчик имам удоволствие да поканя, госпожа председател, и вас, лекторите, в моят офис за едно кафе на благодарност. Благодаря. Аз имам няколко въпроса. Също въпросът за разширяване на финансовите, разпространение на финансовите инструменти, за отказа на провалите на, на, на пазара или достига там, ми навеждат на въпроса дали е, част от комисията под формата на Екофин е, така, предоставя съответните е, е, е, инструменти на финансовите, е, на частните банки и какво прави, за да се осенят е, отрицателния ефект. Това би е, довело до голямо изкривяване на пазара. Е, вие е, ме наведахте на тази мисъл с думите си. Е, дали е, този недостиг на пазара е, не е, всъщност дали целта на, на, на, на е, частните банки е да е, финансират и не се ли получава е, прехвърляне на бизнес от е, е към публичните, е, обществените е, банки, е, колкото до инвестиционната банка, въпросът ми е колко са части инвестиции, които са привлечени в ЕФСИ, какъв дял от тях са частните инвестиции. От тук вече въпроса за мултипликационния ефект и, и левериджа. Е, става дума за публични средства. Публичните средства са си такива. Въпросът ми е, на, е, действително ли, е, това ли ни е целта във всъщност? И това, което казахте за гаранциите, ако има гаранции, окей, има гаранции, но те използват ли се? Когато имаме недостиг на пазара, отказ Е, да кажем, един е, мол с хотел в комплекс, ако трябва да бъде финансиран като проект, е, ако една публична обществена банка предоставя 10 милиона, какво всъщност става на пазара? Е, там, където е, сме грешили до сега, е било проекти, е, обикновено пазарни проекти, в които бизнес банки не са се включвали. Всички тези проекти финансови инструменти много трудно могат да бъдат проследени и, и често разчитаме на, на е, докладчиците за това, е, защото е, всъщност, може би при по-добра отчетност, може би ще имаме по-добър поглед върху това какво се случва с финансовите инструменти и при отчетите е, трябва да внимаваме какви, е, какво трябва да се отчита, какви е, числа, какви е, числа трябва да се предоставят, за да е, е ясна картината. Полският пример е, е многозначителен в това отношение. Ето области, в които трудно се намират инвеститори, в такива области е постигнат успех, но въпросът от тук нататък е, е как е, е, ще се развива тази област от тук нататък при публичните средства, какви са недостатъците? Публичното управление трябва да търсим по-добри начини за работа е, не виждам други е, желания за изказвания. Сега въпросът е как ще започнем за отговорите в, е, в реда на изказванията ли или може би вие най-така адекватно реагирате на провокации, така че започнете вие. Не искам да провокирам, но ще кажа следното. говорите по въпроса за пазарния срив. И е един от проблемите с частните инструменти, с грантовете, много лесно е да се а, да, да се намери а, е, а, е, да се намерят случаи, когато те а, е, не функционират на пазара. А, тези проблеми в някои инструменти в момента съществуват, обаче те не са анализират достатъчно и винаги има риск, когато имаме публично-частно партньорство, когато ЕФСИ започна, беше много лесно да се включи в него, защото имаше доста много частни средства, обаче те не искаха да поемат рискове, участваха и пенсионните фондове. Сметнаха, че това е възможност да се включат. Но вярно е също така, че тези финансови инструменти бяха полезни за ускоряването на проектите, наместо да чакат за години всички участници от частният сектор да се споразумеят, нещо, което струваше пари и време. И сега, значи, резултатите са положителни, но рискът, особено при съживяването на економиката е къде да се тегли чертата. Много пъти питат защо няма тук частна банка да, да участва в този проект. Но частната банка още и треперят краката след кризата и затова вероятно не се включва. Въпросът е колко време ще продължава това, ще се върнат ли частните инвеститори. Също така трябва да видим дали новите банкови законодателни промени няма да затруднат включването на частните банки. Трябва да видим какво очакваме от тях и доколко балансирано е това, което се прави в момента. Значи въпросът за банковия регламент е, че очакваме той да бъде значително по-добър. И трябва в бъдеще да видим как да намерим нов баланс, ново равновесие между всичко, всички тези участници. Значи нямам отговор, единствен отговор на въпроса. Въпросът е да съсредоточим вниманието си а, върху а, това, което ни предстои, е също така е, въпрос на надлежна проверка на а, е, участниците, е, когато участва, участва частния сектор. По дефиниция с или без FC A и B не участва там, където работи частния сектор – ако в хода на оценката разберем, че банката може да участва в проекта, ние не се насочваме на та. Това е предвидено от устава. Ние се намесваме само в случаи на срив на пазара, когато възвръщаемостта на проекта не е адаптирана към частния инвеститор – Що се отнася до срива на пазара, нивото на риска е такова, че частния инвеститор не, не финансира. Ние не можем да финансираме повече от 50% с някои изключения като възобновяемите енергийни източници, където може да стигне 75. И така, пазарен срив, и проекти, които с наша помощ могат да привлекат други инвеститори. Вярно е, че границата е тънка. от финансирането по ЕФСИ идва от частния сектор не използваме обществени средства, за да привличаме други обществени средства. Но различ... между различните проекти има разлика, когато разпределяме риска с търговска банка, останалото финансиране от частния сектор, когато финансираме образование или болница – Другите съфинансиращи органи са от частния сектор поради обществения характер на дейността, която е, финансираме. Консолидираната цифра е една и съща. Има проекти, в които е, ливериджа е много нисък и проекти, в които има ефект на лоста от 20 и дори повече. Проектите са различни. Стигам до един от вашите въпроси за отчетността. Според регламента, вие получавате консолидираните данни, подвидени от законодателството – това е със списъка на проектите. Много често, кога нещата стават ясни, когато представяме а, казуси. От една страна има отчетността с цифри по законодателството, от друга страна трябва да даваме обяснения и се надявам, че новите, новата прозрачност в регламента за ЕФСИ ще ни даде възможност да обясним по-добре защо подпомагаме определена дейност. Съгласен съм за банките. Дори и пазарният контекст да е по-добър, отколкото е бил. Търговските банки трябва да спазват определени правила и регламенти, не могат а, да кредитират а, дългосрочно проект по ЕФСИ. По-късно, ако се окаже, че съм забравил нещо, а, ще взема пак думата. Въпросите не бяха насочени към мен, но нека да добавя няколко съображения. Правилата предвиждат солидна предварителна оценка. Винаги можем да кажем, че това не е направено във всички области и обстойно, но това е целта. И това е емпиричен инструмент, с който управляващите органи могат да набележат рисковете на пазара и пазарния срив. По този начин може да се направи съпоставка между това, което се реализира и, къде потребностите. Има, разбира се, трансгранични национални потребности, но много често а, се оказва, че има местни проблеми, където риска може би е твърде висок или пък поради обемите производство и финансиране банката не проявява интерес. Да добавя към казаното от колегите. Ние не сме експерти, но това, което което чуваме, е следното. Ликвидността не е проблем в повечето държави членки. За много банки малките и средни предприятия са свързани с високи разходи и висок риск и не са достатъчно рентабилни. И за това, когато рисковете се поемат от части от нощния, бан... от нощния фонд, банките преосмислят решението си и предоставят финансиране. Това е за риска. От гледна точка на практика, Искам да добавя, че изискванията за отчетност в финансовата перспектива са твърде пространни. Всъщност няма друга област, в която даваме толкова информация като държава членка на комисията. Ние предпочитаме да се намали информацията, която предоставяме. Както казах, няма друга област, в която предоставяме толкова информация, в толкова подробности и затова предпочитаме упростяване. Благодаря. Да, разбирам, че трябва да разсъждаваме за това как да държим финансовите инструменти под око, така да се каже, защото междувременно е, си имаме работа с е, хиляди финансови инструменти и да филтрираме, да пресеем тези, които не функционират добре или тези, които функционират добре на ниво проект. Е, това е една от е, е, предизвикателствата пред нас. Хубаво е, че не сме сами в това отношение, защото ние имаме общ проблем. Наистина наистина не сме заляни от цифри, които трябва да да осмислим всяка година се учим от, от предходния си опит, от годините. Сега колегата Целе е съвсем накратко ще има думата и след това колегата Либерацки. Благодаря, госпожо председател. Е, сега аз до мен стигна посланието за, за, за опростяване, но Гордиевия възъл се заплита все по-здраво и а, е, тук се явява проблема с сертификацията, а, е, което а, процедурата е много по-сложна, много по- е, дълга от предходните години. Тук се срещат две е, школи. Е, едното е да се мисли за допълнителни средства в бюджета, което обикновено е, е логично. А, другото е да се разработи някакъв, да се работи заедно с е, банките е, и е, да се види как е, е да, да е, провеждаме тези е, процедури за е, е търсене на, на, на кредити и финансиране. Защото в противен случай е, посланието ми е ясно, но не мога да повярвам, че е, това на практика може да стане. Да, благодаря. Е, не особено оптимистично звучахте, но колегата Либерацки сега. Благодаря. От моя гледна точка и според информацията, с която разполагам, е много хубаво това че имаме Европейски фонд за стратегически инструменти. Тези, този фонд със своята концепция привлича частен капитал. Да, а, има частен капитал, който е на е наличен, но той се колебае понякога, когато лихвените проценти са отрицателни, има нужда от добро вложение. Европейския проект изисква възстановяване на доброто, на доверието. Е, заедно сме по-силни, заедно можем да постигнем повече. Създадахме нов е, инструмент за стратегически инвестиции във вид, който е различен от съществуващите структурни кохезионни фондове. Едните са в ръката, в ръцете на бюрокрацията, на правителствата, специалните агенции. Другият е а, преднамерено на страни. Днес професор Нунесфера каза, че ние зле насочваме средствата. Това може да се окаже най-сериозният проблем какво може да се случи. Проблем с възстановяване на средствата. И накрая неяснота кой е виновен. Имаме нужда от система за ранно предупреждение, за да можем да реагираме при а, подобно грешно насочване на средствата. Може би а, скоро ще дойде време, момент а, за постфактум оценка, да видим как, а, какви са резултатите спрямо очакванията. От гледна точка на Комисията за бюджетен, бюджетен контрол искаме да знаеме какви са ползите и да се предприемат всички мерки, за да се осигури успеха на идеята провалът би означавало провал на програмата на Съюза. Ето защо сме много държим на това. И в такъв случай нека да се договорим за периодични срещи. До година, по-до година, за да направим равносметка до къде сме стигнали, какво трябва да се промени. И може би комисията да ускори работата по по-простени, но не повече правила. Прекомерната регламентация често води до вътрешна противоречивост – и вместо яснота и прозрачност се постига точно обратното. Благодаря още един път за това, че поехте по каната. Благодаря за присъствието. Благодаря за за това, че казахте, че ще се изготвят статистически доклади, но ни представете ключовите данни. Не твърде много защото ясната фокусирана информация е, има много по-висока стойност от големи обеми информация, която не съдържа а, точни цифри. Статистическото статистическото, статистическото средно аритметично често е подвеждащо. Благодаря още един път, госпожо председател. Заповядайте в кабинета ми за кафе за благодарност. Благодаря и на вас като е, докладчик. Е, благодаря на участниците. Е, това е край на заседанието. Е, бих искала да се възползвам от поканата на колегата Либерацки. За съжаление обаче имам друго задание и не мога. В 14.30 ще продължим с кратка презентация от, от Сметната палата. След това комисарят